и ще продължим до 2 часа след обед, след което ще възобновим работа в 3 часа до 11. Благодаря на всички оратори, на администрацията и на преводачите. Лека нощ!